Николао, you are not a socialist. Why are you sitting with a socialist? No, is even... Господин Николао, вие не сте социалист. Защо сте седнал там? Моля ви се, преместете се тук. <laughs> no, no, no, you are not... You should be not so flexible that we forget where... Хайде да не бъдем толкова гъвкави, не забравяйте къде принадлежите. Вие сте много важен за нас и сте добре дошли. Много ви благодаря, че сте тук. За жалост, между 11 часа и началото на следобедното заседание имаше доста голяма пауза. Не знам къде са някои от членовете ни, но сега може да видите министра на образованието на гръцкото председателство той е министър на образованието и религиозните въпроси, господин Арвани Тополус. Добре дошли, добре дошли на вашите сътрудници. И сега ще чуем от вас какво да очакваме през следващите месеци. Не разполагате с много време, но така или иначе вие сте в тройка с литовското председателство, с ирландското и сега ще ви чуем и вас. Съповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е наистина чест да бъда сред вас. Надявам се, че това, което съм чул, че ще напуснете парламента, не е вярно. Защото искам да ви поздравя с големите успехи. Сред тях е несъмнено Еразъм Плюс, много важна политика за Европейския съюз. Нека ви пожелаем всичко най-хубаво и в бъдеще. Акшодими Кирия Проедре. Госпожо председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест и удоволствие да бъда тук в Европейския парламент и да мога да представя приоритетите на гръцкото председателство на Европейския съюз и на съвета. Имам предвид формата на съвета по образование, младеж и спорт. Образованието несъмнено е основата на хуманното бъдеще с едно добро мирно съжителство на народите. Образованието, освен това, трябва да даде на младите необходимите умения, за да си намерят място на пазара на труда. Гръцкото председателство в сътрудничество с държавите членки, парламента и Европейската комисия – ще работи за европейските цели. Училищата са изправени пред големи предизвикателства в наши дни. Знанията, съдържанието, което се преподава, организационната структура и всичко това в контекста на глобалната економическа криза – това, от което имаме нужда, е култура на знанието. Трябва да поставим акцента върху ученето през целия живот, нещо, което да започне в предучилищна възраст и да продължи в третата възраст. И образование, и обучение, встъпило на хуманитарните принципи – Имаме постепенни подобрения в Европа, но въпреки това предизвикателствата си остават. Тази криза наистина засегна особено младите като най-уязвима група. Знаем, че безработицата сред тях стига до 23,5%, а в някои държави членки тя надхвърля 50%. Моята държава е сред тях. Повечето от безработните всъщност нямат необходимите умения. 20% от трудоспособното население е ниско квалифицирано. Няма добри математически познания. 35% нямат достатъчно умения, за да използват новите технологии. Ето защо от държавите членки се иска да приемат пакет за бъдещето на европейското образование. Те трябва да се заемат наистина с проблема младежка безработица и липса на умения. Разбира се, ние винаги следваме хуманистичния подход. Приоритетите на гръцкото председателство в образованието проистичат от следното. Първо, необходимо е осигуряване на качество в образованието и обучението. На второ място – иновативност. На трето място – социална спойка. На четвърто място – предприемачество. По качеството във всички нива на образование трябва да кажа, че всички знаем, ефикасността зависи от нивото на преподаваните знания и умения. Именно за това искаме качество на всички нива. Би трябвало по този начин държавите членки и Европа като цяло да се справят с настоящите проблеми, да бъдат конкурентни и Европа да запази своето водещо място в международен план. Гарантирането на качество в образованието обаче изисква иновативни методи, нови инструменти. Ето защо е много важно самите обучители да бъдат надлежно обучени, за да може да се преподават нови умения по нов начин. Е изключително важно как ще подготвим преподавателите. През 2009 година съветът прие заключения по тази тема. Такива имаше и по време на кипърското председателство, а литовското председателство също прие заключения относно лидерството в образованието. Много е важна темата за обучението на обучители. Тук има сериозни проблеми пред самите образователни дейци и ние трябва да ги имаме предвид. Знаем, че твърде често обаче ни липсват необходимите политики и инструменти за подбор на преподаватели. Освен това, не осигуряваме достатъчно подкрепа за тяхното развитие и подбор. Конгреса по иновации и подобрение беше организиран от Ирландското председателство през февруари 2013 година. На този конгрес обсъдихме именно процедурите за подбор на кадри – ефективните системи за обучение на обучители и систематичната подкрепа, особено в началото на преподавателската кариера. Говорихме и за изискванията при този подбор, но важното е, че обсъдихме тази толкова съществена тема – обучение на обучителите – Разбира се, ние ще работим с партньорите, за да гарантираме качество на всички нива на образованието и обучението, тъй като тук областите са взаимосвързани. Вторият приоритет е ефективността, мобилността, навиците важни за пазара на труда. Всички знаем, че в международен план знанията означават многостранни умения. Ето защо трябва да положим по-големи усилия и да направим образованието достатъчно ефективно. С други думи, да се преподават уменията, търсени от пазара – Беше приета многогодишната финансова рамка. Знаете, че са предвидени и нови задачи за структурния и инвестиционния фонд. Така или иначе ще трябват дългосрочни инвестиции, за да се преборим с неравенството и да привлечем нови обучители – Също така трябва да развиваме отворения метод на учене и да сплотим редиците. Всички тези новости всъщност ни дават огромни възможности при преподаването. Знаем, че сега можем да обучаваме всеки го, независимо от това къде се намира. Също ще кажа, че иновативните модели на преподаване, като курсовете онлайн, със сигурност ще дадат нов облик на образованието. Ще създадат по-добра конкуренция между центровете за отлични постижения по цял свят. А и студентите сега са далеч по-мобилни – Образованието и обучението вече ще се предлагат на много места и ще се сравняват най-добрите оферти. Това обяснява и инициативата на Европейската комисия, наречена отваряне на образованието. Мисля, че трябва да имаме предвид, че 90% от работните места на бъдещето ще изискват поне най-базисните компютърни умения. Знаем обаче, че само 25% от учениците на 9 годишна възраст могат да се обучават в училища с достатъчно компютри. Иначе дори в наши дни над 50% от учениците нямат никакъв достъп до цифрова техника. Това трябва да се промени. Също така трябва да работим и по осигуряването на качество, както и достъпност при новите инструменти за преподаване и учене. Ще спомена и езиковия критерий. Той също е важен за по-доброто качество, както и за общата ефективност. Владенето на чужди езици е ключово умение, защото то отваря врати към пазара на труда и улеснява междукултурния диалог. при настоящия економически климат владенето на повече от един език става много важно. Знаем, че се проведе и съвет, който разгледа именно езиковите въпроси – в резултат на който комисията разработи показатели през 2012 година за езиковите умения. До 2015 година би трябвало учениците да владеят поне един чужд език, 75% да изучават и втори чужд език. Именно този показател ще ни помогне да разработим и нови образователни политики. А на национално ниво ще може да се използва инвестирането в чуждоязиковото обучение – Гръцкото председателство ще работи и за по-доброто интегриране на младежите. Това е задача на цялата председателска тройка. Искаме да се борим с социалната изолация. През 2020 година ще се изготвят и заключенията на съвета за предприемачеството сред младите, включително и в областта култура. Искаме съвета да приеме и резолюция относно структурния диалог. Той трябва да се задълбочи, така че всички младежи да се чувстват включени в процедурата. Ще насърчаваме и диалога между държавите членки по тематичните приоритети в тази област – и накрая предвидени са различни конференции по предучилищното образование, например по търсенето и предлагането на умения, по образователната система и пазара на труда, както и по новата университетска класификация. Ще имаме и конференция за европейската младеж – и разбира се, много ще се радваме, ако вие посетите тези прояви. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, образованието е много важно за Европа. Това е най-добрата инвестиция в младеща, в социалното сближаване. Това е кислорода на Европа. Би трябвало да бъдем общност на мислещи, отговорни граждани, които работят по предизвикателствата на тази конкурентна международна среда. Същевременно ние искаме една Европа, която да се справя със своите проблеми чрез истинска визия – от името на гръцкото председателство искам да изразя своята благодарност към предходните две председателства. Благодаря и на парламента за съдействието при подготвителния период. Обеден съм, че ние ще продължим да работим заедно до края на председателството ни, като ви уверявам, че макар и да нямаме много време, ще направим всичко по силите си, за да постигнем европейските цели в областта образование, обучение и младеж. В името на европейските ценности. Благодаря ви. Благодаря, господин министър. Мисля, че съветът е много отблизо следи въпросите на образованието, обучението. Ние искаме обаче всичко това да бъде подплатено от действия. Вчера говорихме за нови технологии, за общодостъпните ресурси. Нашият колега а, Иван е докладчик и ние ще направим допълнителни предложения как да се процедира по-нататък. Надявам се, че ще можем да представим тези идеи и че вашите колеги ще проявят желание да възприемат повечето от тях. Ние трябва много сериозно да гледаме на обучението, образованието. Това трябва да е наш приоритет – за да можем да постигнем целите, които очертахте. Искам да ви поздравя за това, което постигнахте заедно с ирландското и с литовското председателство. В много-много области вие също подкрепихте в голяма степен Европейският парламент и ние сме ви много признателни за това. Ние имаме един добър текст и се надявам, че комисията ще направи необходимото за ефикасното му прилагане. Госпожа Санчес Смит има думата. Благодаря, госпожо председател. Приоритетите, които бяха представени от гръцкото председателство за обучението и образованието, се надяваме, че ще бъдат постигнати, ще дадат резултати по две причини, тъй като безработицата е изключително висока, най-вече сред младите хора, и на второ място, защото всеки ден забелязваме нарастване на евроскептицизма в повечето от държавите членки. Затова отдаването на приоритет на образованието и обучението е нещо изключително важно. Разбира се, ние се даваме степен сметка за проблемите, които изпитват економиките на Гърция, на други страни с младежка безработица над 25%. Вие казахте, че образованието и обучението могат да допринесат за преодоляване на тези предизвикателства. Обедени сме е, че трябва да се наблегне на обучението, образованието от най-ранна възраст и особено да се обърне внимание на младите хора, които изпитват трудности, които са изпаднали в отчаяние са лесна плячка за крайната десница. Вие представихте редица програми, които ние считаме важни, например Еразъм Плюс. Бяха споменати думи като мобилност и други, които се позовават на тази програма и ние очакваме, за да видим по какъв начин държавите членки ще приложат на практика тези програми и какъв достъп най-вече ще гарантират за младите хора. Знаем, че за вас е голямо предизвикателство да реализирате това, което беше изречено при подготовката на програмите, също колко важно е да се повиши видимостта на тези програми. Вашето председателство започва в началото на програмата, както и в началото на кампанията за европейските избори и за подновяване на съставите на европейските институции. Вие споменахте, че структурните фондове трябва да допринесат за развитието на образованието. Това са средства, които трябва да бъдат използвани. Аз следя от години регламента в тази област. Образованието и обучението са важни сфери, които трябва да бъдат финансирани от социалния фонд, защото има огромни средства в тези социални фондове. В нашата програма ние сме предвидели връзка между обучението и бизнеса. Трябва да има сближаване между тях. Ние чухме какви са данните за незапълнените работни места, като същевременно има и висока безработица. Вчера също говорихме за електронното обучение. Вие споменахте а, така наречения МОК или масовите онлайн курсове. относно достъпа до новите технологии, включително в най-отдалечените региони на Европейския съюз, ние трябва да държим сметка и за това, че няма достатъчно обучени учители, за да използват тези нови форми на обучение. Всички трябва да имат достъп през целия живот до формално обучение, както и до Струваме се, че микрофонът ми не работи. Мерси, Да, работя сега. Вие споменахте и друг елемент, който е важен за мобилността, а именно признаването на професионалните квалификации, особено тези, които са свързани с новите технологии. Аз съм самата преподавател и считам, че обучението на преподавателите не винаги получава нужното внимание от страна на държавите, не е намерена магическата формула трябва да бъдат приканени държавите членки да посветят време и средства за тази цел, да има определена хармонизация между различните системи в Европа. И се надявам, че ще можем да обърнем внимание на всички тези приоритети. Благодаря, госпожа Паядели има думата. Господин министър, благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Искам да ви пожелая всичко най-добро за следващите 6 месеца. Трябва да призная, че се запознах много задълбочено с вашите предложения. С повечето от тях сме съгласни. Зная, че ще имате трудности в реализирането им. Ще бъда кратка и ще поставя един въпрос, който може би засяга по-скоро Европейската комисия, отколкото вас, но може би и вие може да направите нещо. Програмата Разъм Плюс, по която и нашата комисия работи много, все още не е преведена на останалите езици на Европейския съюз, фигурира само на английски. Гръцкият институт се опитва да направи собствен превод. Не знае дали комисията ще гарантира бързият писмен превод на всички официални езици. Що се отнася до интернационализацията на университетите, бих желала да обърна внимание на появил се риск в резултат на кризата. Може би защото хората считат, че може да се излезе от кризата само ако хората са добре подготвени, за да отговорят на критерии, които обаче не държат сметка за миналото. Знаем, че Европа е люка на знанията и за съжаление хуманитарните науки не получават достатъчно внимание. Струва ми се, че трябва да стимулираме развитието на науката, както на теорията, така и научните изследвания. Не зная дали бихте могли да направите предложение в съвета и да се даде мандат на Европейската комисия за изготвянето на текст, който да можем да подкрепим, чрез който можем да подкрепим науката, за да можем да защитим нашите ценности. И третият ми въпрос е свързан с съкръщенията в бюджета, включително в бюджета за образование. Това е резултат от огромната економическа криза, засегнала най-вече южните части на Европа. Предвид на тези съкръщения, същевременно амбициозните програми, как могат да се реализират тези програми чрез Еразъм 3? Председателката, благодаря ви много. Господин Борис има думата. Господин министър, най-напред искам да ви благодаря е, за представенето на вашите планове и е, това, което казахте, много насърчително. Именно образованието да използва всички възможности на новите съвременни технологии. Е, пакетът, който се отнася до ранното образование е много важен. Вие споменахте, че трябва да се опитваме да включваме, да интегрираме младежите в пазара на труда. Всичко това са много важни цели, които ние сме обсъждали не един път. Имаме необходимото законодателство, имаме средства в бюджета, но въпрос е доколко а, нашето законодателство се транспонира в страните членки. А, различните страни го правят в различна степен, затова много важно е вие да бъдете наш говорител, говорител на този парламент, когато става дума за постигане на амбициозните цели на образованието. Мисля, че имаме много предимства, които можем да използваме. Еразмус беше голям успех. Вие знаете колко се борихме за да постигнем този успех получихме 50% увеличение на средствата, въпреки че целият бюджет бе съкратен. Сега въпросът е как тези пари ще бъдат използвани. Имаме над 15 милиарда за Еразмус и те трябва да се пропагандират. Всяко училище, всяко учебно заведение да знае, че има такива средства и те могат да бъдат използвани да се обменя информация за най-добрите практики. Колкото до професионалното образование, е много ценен е примера на Германия. Не става дума само за економии, а за това да имаме и за една активна економика, но за системи, които дават възможност на младите да се реализират. Много важно е да се чуе вашия глас и гласът на други министри. Особено важно е да се подчертае, че си струва да инвестираме в уменията и квалификацията на нашите учители, особено когато става дума за новите технологии. Много важно е да подготвяме нашите учители да могат да посрещат новите предизвикателства, да увеличават непрекъснато подготовката си. Знаем, че не винаги правим това. Може би не винаги съзнаваме как европейските средства могат да бъдат използвани. Е, бъдете наш говорител и в това отношение. Надявам се, че министрите на просвещението в цяла Европа ще се включат в кампания за информация, за да можем да използваме наличните фондове, за да постигнем нашите общи цели. Благодаря. И господин Паядели. Благодаря, господин госпожо председател. И аз искам да кажа добре дошъл на господин министъра, да му пожелая от все сърце успех в работата на гръцкото председателство в този ключов период. Както вие казахте, много важен проблем е младежката безработица. Тя стига до 62% в Гърция. Това е безпрецедентно висока безработица. Но в цяла Южна Европа е, има висока младежка безработица. Това е огромно предизвикателство е, пред вашата страна, която е, за жалост е начало в списъка на страните с висока младежка безработица. Трябва да се подемат нови инициативи е, в областта на образованието, да се дадат нови възможности на младите хора, да им се даде искрица надежда. Е, и това е особено важно в тази година на парламентарни избори. Защото а, е, има опасност а, е, да се окажем в най-лошия възможен а, Европейски парламент, а, тъй като надигат глава евроскептиците все повече може би ще дадете е, една нова надежда на младите в Европа. Благодаря, господин министр. Имате думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Е, е, струва ми се, че във всички изказвания, които чухме и Мари Терес, Санче Смит и госпожа Пиадели, и е, въпроса на госпожа Копа. Всичките тези въпроси а, е, повдигат една и съща сходна тема. И това е въпросът за младежката безработица. Как е, да се борим с нея? Всички изследвания на ИО и СР и в националните институти показват, че съществува разлика между необходимите квалификации на младите хора от които те имат нужда, за да си намерят работа, и, и онова, а, което им дава училището. И това е въпрос, с който трябва да се заемем, да видим как да преодолеем този проблем. И второ, нещо, което госпожа Санче Смит каза, професионалното образование. В много страни, а моята страна е типичен пример в това отношение, се мисли, че най-добрите ще отидат в университета, ще станат доктори, инженери и това е от което ние се нуждаем. Но трябва да използваме възможностите на новите технологии, а, а, така че да няма втора категория а, а, младежи. Необходима ни е добра образователна система, която дава умения на младите хора, така че когато те завършат училище, да си намерят работа. Без споменат германският модел по отношение на обучението. Мисля, че германският модел е интересен, защото от една страна имаме е, образователна система, в която могат да участват социалните партньори, свободни, силите на свободния пазар, да се използват възможностите на стажа. В а, моята съмна решихме а, да усъвършенстваме възможностите на подготовката, която дава училището, за да свържим пазара на труда и младеща в нашите училища, за да може пазара да бъде по-достъпен за тях. Ако изпълним това, което сме замислили, има надежда. Това първо. Второ, което искам да спомена във връзка с въпроса на госпожа Санчес Смит. То се отнася до структурните формове. Съгласен съм с вас. Също и програмата е разъм и нейните възможности. Успяхме да умножим увеличим нейния бюджет и това ни дава нови възможности. Господин Паядели, госпожа, госпожа Паядели спомена, че възможно, Еразъм ще бъде, текстът на Еразъм плюс ще бъде преведен час по-скоро. Надявам се, че това ще стане, тъй като то отговаря на нашия общ подход към знанието познанието е нещо много по-широко. Не става дума само за даване на умения. Обучението изгражда характера, подготвя хората за живота. И, и това се отнася както до а, е, научните дисциплини, така и до хуманитарните а, е, дисциплини. А, е, но не само хуманитарните дисциплини а, а, страдат а, от известно пренебрегване това се отнася до математическите дисциплини. Имаме нужда от повече математици. И в, решенията, които а, а, сме предприехме наскоро, а, се обърна специално внимание на класическите дисциплини и на математиката. Права сте, права сте, че а, а, има слабости в хуманитарното образование. Колкото до съкръщенията, на бюджета за образование, ще кажа, че за жалост живеем в период, където, през който економическата криза засяга и образованието. Но, ако приемем рационални решения за управление на ресурсите, е възможно да не застрашим качеството на образованието. За жалост Гърция пострада сериозно от кризата и не може образователната система да остане извън финансовите реформи, които се провеждат. Независимо от това, трябва да се опитаме да допринесем за финансовото приспособяване на системата към новите условия, без да бъде засегнато качеството на образованието. В момента в Гърция се провеждат сериозни реформи, но наред с това образованието се нуждае от повече средства. Тези средства обаче не бива да се прахосват. Разумното управление, рационалното управление на ресурсите е особено важно. С това ще приключа господин Ангоракис. Благодаря, госпожо председател. Искам ми се да се върна към средствата, които се отделят за образование. Особено за държавното образование. Не само в Гърция, навсякъде в Европа нещата вървят от, надолу, като че ли се връщаме в, в средните векове. Както вие знаете, госпожа председател, господин министър, е, не само имаме висока е, младежка безработица, но има и някои, които много добре е, им се отразява кризата. Многонационалните търговски дружества, въпреки кризата, някои стават все по-богати. И това става, защото Европейският съюз и неговата политика за банковия съюз, европейския семестър и така нататък, допринасят за влушаване на положението в образованието. В Гърция повечето семейства искат да спращат децата си в университета и затова като че ли професионалното образование страда. Но, но това, че повечето деца искат да изпратят децата си в университета в сравнение с процента на кандидатури по време на хунтата е положително явление. Но истината е, че просто няма достатъчно работа за безработните младежи. Тоест, не само образователната система страда от проблеми, но просто няма достатъчно работа. Няма достатъчно работни места. Тоест не само образователната система трябва да се приспособи към нуждите на капиталистическия бизнес. Защото иначе защо 60% от безработните ще бъдат млади. След като те са по-близко до нуждите на пазара, по-добре отговарят на нуждите на пазара, отколкото по-възрастните. И това се дължи на факта, че няма достатъчно работни места, няма да има достатъчно работа и в бъдеще. Тоест, ако не настъпи някаква промяна, а безработицата ще бъде постоянен на характеристика на Гърция и на други страни, защото така работи капиталистическото общество. Хората биват изхвърлени на улицата, защото не са нужни. Това не може да се поправи с промене на модела на образованието. Случайно ли е, че една от целите на образованието е да подготвя младежите да стават бизнесмени, да стават предприемачи? Вие самия казахте това. Именно за това се връщаме в средните векове. Предприемачите в капиталистическото общество са експлуататори. Може ли повечето младежи да станат бизнесмени? Съмнявам се. Едва ли това може да стане, защото капиталистическата криза унищожава бизнеса, унищожава фирмите. И именно това, което вие искате. И това отразява именно същността на кап... експлуататорското капиталистическо общество а, и вие работите за да създавате чрез образователната система прототип на експлуататор. В Гърция преди няколко а, седмици а, започна прилагането на програма за обучение, в която още в а, първоначалното училище се преподават тези ужасни ценности за предприемачество и така нататък. Тоест, не, не учим децата история, примерно историята на войните и така нататък. В период на криза, период, който преживява Европа, 228 милиона евро е, се харчат, за да бъдат е, обучавани децата, да им се казва, че комунизмът и нацизмът са едно и също нещо. Ето това е причината за кризата в образованието. Благодаря. И сега, ако се заемем с обсъждане на всички тези въпроси, няма да ни стигне цял ден. Нека се придържаме към въпросите, които влизат в ресорът на господин министъра, а и на които той може да отговори. Прочето внимателно документите, които представят гръцкото председателство. Мисля, че е чудесно, че вашите предложения са всъщност напълно реалистични. Разбира се, в нашата комисия винаги казваме, че искаме да подобрим качеството, но това не е лесно. Имаме многогодишната финансова рамка. Ще видим как ще се развие Еразъм Плюс. Така или иначе, в документа казвате, че искате да подкрепите новото е, класифициране на университетите. Какво точно ще направи председателството в това отношение? Имам въпрос и относно младите. Заявихте, че вашето намерение е да подкрепяте и предприемачеството. На мен ми се струва, че това е чудесно. Освен това е добре, че искате да създадете работни места – и в изкуствата. Говорихте също така за дейности, насочени към младите, за различни прояви и конференции. Нямам никакво съмнение, че тук ще имате голяма подкрепа, защото Солон е града на младеща в резултат на вашата инициатива. Колегата ви е тук, той знае за какво говоря. Много ни е приятно, че именно това ще е градът, който ще събира младите през 2014 година. Освен това, когато говорихте за цифровия дневен ред, вие споменахте и защитата на малолетните и непълнолетните. Нещо изключително важно, защото виждаме, че все повече от тях стават жертва на интернет. Нещо, за което не се мисли достатъчно. Чудесно е, че го включвате като приоритет. Благодаря ви. Е, látok abban, látok abban valami е, példázatosat, модellértékű. Благодаря ви. Това, което мисля, е, че Гърция може да се похвали с много богата култура, със славно минало. Наистина, в това отношение Гърция може да ни служи само за пример – и до някъде виждаме нещо типично за Европа, защото Европа може да се гордее със своето културно наследство и връзката с миналото. Сега виждаме обаче как върше тази криза в Гърция. В Европа също. Кризата беше изключително сериозна – и ние трябва да се хванем за основните европейски ценности, да стъпим върху европейското минало и да се насочим към бъдещето, като знаем и какво е било миналото. Гръцкото председателство очевидно ще следва точно този модел – Освен това, ще работи и за едно бъдеще, което да обедини всички европейци. Що се отнася до университетите, статистиката показва, че чрез... сред младите има множество дипломирани а сред дипломираните броят на безработните е по-висок, отколкото сред останалите групи. Изводът следователно е, че образованието помага до някъде. Същата тенденция виждаме и в Румъния, и в други бивши комунистически държави. От друга страна, обаче, в Западна Европа никой не може да осъществи напредък без да го образоват. Струва ми се, че това е още по-важно за Централна Европа. В крайна сметка, ние следваме това, което вече е очертано. Има още един проблем, обаче – всички говорят с възторг за мобилността. Мобилността трябва да бъде насърчавана, докато аз съм на по-различно мнение. Тъжно е, според мен, че толкова млади хора напускат страните си, страни като Румъния, България. Напускат родните си места. И всъщност аз не мисля, че те внасят обратно западните ценности, от които имаме нужда. Иска ми се не само да насърчаваме мобилността, но и да правим така, че хората да могат да остават в родната си страна. Да има някакъв баланс между изтока и запада. След това споменахме европейските ценности. Като говорим за ценности, не бива да имаме предвид някаква пазарна стойност. Трябва, разбира се, да имаме предвид моралните ценности. Ценностите, които символизира и Гърция като християнска държава би трябвало наистина да направим така, че християнските ни корени също да бъдат важни. От друга страна, имаме и ценностите на работното място. Например, французите, англичаните не биха приели вече да ги накарате да ви свършат някаква унизителна дейност, и е, виждаме, че и трудовите ценности са еволюирали. Виждаме, че друга ценност е любовта. Да не говорим и за новата евангелизация на Европа. Подчертавам това измерение, защото Европа наистина стъпва върху своите ценности. Благодаря, господин Папа Николао. Благодаря ви, госпожо председател. Ще говоря на гръцки язик в чест на председателството. Господин министър, искам да ви пожелая успех с председателството. Наистина, то идва в един особено важен момент. Имам коментар и два бързи въпроса. Първо, коментарът. Госпожа Неванданова сигурно ви е казала, че е, в комисията ни сме работили по конкретни текстове. Те вече са приети след разискванията – и в тези текстове наистина поставяме акцента върху иновациите. Освен това, задаваме насоките, в които могат да се търсят решенията. Разбира се, тук е важна субсидиарността, но понякога наистина ни се струва, че това, което разискваме тук, не се отчита достатъчно от държавите членки. В предизборния период наистина призовавам е гръцкото председателство да подкрепя решенията на нашата комисия. А въпросът ми е как ще анализирате отворените структури на образование, новите технологии, образователните ресурси, които обсъждахме и тази сутрин в комисията – всичко това е много важно за младежите в Европа, но вие какво конкретно ще направите? Например, разрешителните за младите, авторското право и така нататък. Има и още нещо, господин Ангоракис го спомена. Така или иначе, кризата е има, тя засяга и Гърция. Как ще доближите образованието до пазара на труда. Преди година и половина бях председател на тази комисия, посетихме конференция по двойната система, която работи в Германия. Как ще реформирате гръцкото образование в името на тази цел, а и навсякъде в Европа? Благодаря ви. Имаме още двама оратора. Благодаря ви, господин министър един специфичен въпрос. Споменахте курсовете в режим онлайн. Бих искала да чуя малко повече за тях, а именно какво правят по-настоящем гръцките училища и университети. Много добре. Благодарям ви. Наистина кратък и ясен въпрос и вие. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Желаем успех на председателството и на вас лично, господин министър. Накратко въпросът ми. Първо нека се извиня за закъснението, но трябваше да посетя и друго заседание. Сега по същество одобрихме проекта за бюджет, одобрихме различните други проекти. Сега въпросът ми е, след като гражданите чакат започването на изпълнението на новите проекти и вливането на европейски пари, има ли изготвен календар? Календар на европейските фондове. С други думи, кога ще започне разплащането. Гражданите вече ни питат дали парите за 2014 година ще зависят от партньорските споразумения с държавите членки, например. Дали трябва да се приемат съответните оперативни програми или не. С други думи, простичък въпрос. Кога можем да започнем подаването на заявки? защото става дума и за стипендии за студенти и за най-различни други инициативи. Кога можем да подадем заявленията? Благодаря ви, господин министър. На архижо започна с отговор на въпроса на господин Ангоракис. Вие говорихте за образованието, за прием в университета, за новите технологии. Да, постижение, е, че има по-широк достъп до университетите, но аз нямах това предвид. Аз имам предвид нещо друго. Има известно изкривяване, защото наблягаме на определени области и пренебрегваме други възможности. Например, забравяме за професионалното обучение, поне в моята страна, както и в някои други. В резултат на това липсват умения и способности сред нашите младежи – липсват необходимите умения сред активното население, което засяга производителността. Това се отнася и за моята страна. Професионалното обучение не трябва да се счита за по-лош избор, а трябва да се счита за също толкова ценно ако сте един изкусен занаячия или работник, това трябва да е равносилно на уважението, с което се ползват останалите професии. Така че обучението, образованието не са само тясна връзка между учебните заведения и пазара. Не можем обаче да разделяме знанията от економиката, от предприемачеството. Капиталистическият модел на производство е единственият, който съществува в света, така или иначе, и за това подготвяме нашите младежи. Ние се гордеем с начина, по който обучаваме децата в училищата ни. Ние развиваме едно европейско съзнание и чувство за принадлежност. Инициативата, която споменахте, е европейска. Тя позволява да се прави съпоставка между университетите, като се отчитат не само обучението, но и други аспекти. През декември 2013 бяха събрани първите статистически данни и в скоро време ще бъдат публикувани. Считам, че в списъка са включени около 500 учебни заведения. Ние ще организираме конгрес, на който ще обсъдим първите резултати. Що се отнася до университетското образование, ние искаме да създадем мрежа от университети, да ги свържем. Това е процедура, която получава огромно внимание в Гърция. Тази възможност се проучва и в други европейски страни, например в Франция. Тази процедура не е свързана само с финансовата реформа, няма предвид само ефекта от финансовата криза, а целта е да създаде синергия, да подобри конкурентоспособността на университетите в световен план. Освен това е важно да се обърне внимание и на малтретирането на деца. Това е въпрос, който бих поставил в по-широк контекст на човешките права. В училищата има доста случаи на турмоз и това трябва да ни безпокои силно. Това не е проблем само на нашата страна, това е европейски проблем и начина за справяне с този турмол в училището е, е да го изкореним изцяло от училищата, да се научат хората да приемат своите различия и да могат да работят заедно да има мирно съвместно съществуване между тях. Що се отнася до въпросът, който беше поставен за мобилността, трябва да кажем, че мобилността е реалност в международната ни среда и засяга капитала, хората, стоките, и не засяга само образованието. Това е реалност, с която трябва да се съобразяваме. Образованието трябва да допринася за конкурентното ни преимущество. Ако имаме добра образователна система, ще имаме добра основа за ценностната ни система. Господин Папа Николао говореше за връзката на пазара с обучението. Аз казах, че ние имаме една двояка система. Това е един изключително интересен проект, който разгледахме в Гърция, включително тази година. Ние не очакваме да се постигне всичко още сега. Ние поканихме хора, които са завършили технически училища, бивши ученици, да се свързат с социални партньори, с бизнеса, за да могат да се осигурят стажове. Това създаде менталитет сред бизнеса, пазара да инвестират в обучението на бъдещите работници и създаването на дългосрочни, дълготрайни връзки. Не става дума за изкуствена връзка, Надяваме се, че това ще промени начина по който взаимодействат двете страни, ще ги обедини образователната система и пазара ще работят заедно в интерес на младите хора. Относно онлайн курсовете, за които постави въпрос госпожа Трупел, в момента забелязваме все по-широко използване на тази възможност в Гърция. Имаме също система на общодостъпни университети, обучение от разстояние. Също предвиждаме и общодостъпни онлайн курсове. Вече споменах, че трябва да разрешим някои от проблемите в системата, например, кой ще преподава тези курсове, как ще става сертифицирането и прочее. Нещо друго, което можем да направим с тези програми на настоящия етап, е да въведем цифровизация в училищата, да гарантираме достъп до нови технологии. Един от проблемите в училищата в отдалечените райони, в планинските райони, може да бъде разрешен чрез достъп до такива нови технологии. Относно финансирането, ние разбира се бихме искали такова финансиране да бъде осигурено незабавно. Благодаря. Благодаря ви, господин министр. Считам, че вчера и днес ние можахме да разгледаме въпроси, свързани с островете, с отдалечените региони, във връзка с създаването на възможности за достъп, за да могат да бъдат преодолени географските пречки. Благодаря ви за присъствието, за отговорите, които дадохте на въпросите. Много тези въпроси се препокриваха. Аз искам да се спре на нещо, което вие също споменахте. Господин Горакис каза, че хората трябва да бъдат обучени да бъдат предприемачи. Аз считам, че ако нямаме предприемачи, няма да имаме а, нищо, защото работните места се създават а, от предприемачи. Ние трябва да имаме предприемачи, за да създават а, работни места. Това е така във всяка държава и няма нищо общо с капитализма. Това е чисто и просто реалност. И считам, че това е добър подход. Нещо друго, което казахте е, че не е необходимо да има обучение само на университетско ниво, на всички нива и да обучаваме хората в умения, които са ни необходими. Ние се нуждаем от водопроводчици, от дърводелци, хора, които имат най-разнообразни професии, професии, които са важни за нашето ежедневие. Но същевременно трябва да гарантираме признанието на тези професии в обществото. Това не може да се направи чрез законодателство. Това изисква промяна в обществото, в което живеем. Относно програмата Comenius, и с а, бившия разъм имаме сега нова възможност да осигурим допълнителна подкрепа за учителите за продължаване на обучението. Аз считам, че тук сме на верен път тъй като само по този начин ще можем да гарантираме по-добри резултати, не само чрез използването на общо достъпни образователни ресурси. Може би Европейската комисия би могла да отговори на въпроса, който беше поставен. Можем да го направим и друг път, ако искате. А, извинете. Може би да ни кажете съвсем набързо, кога ще бъде преведен текста кога ще разполагаме с а, прегово, а, превода на Иразъм Плюс. Читам, че вече се работи по въпроса, но нека да слушаме. Текстът на решението е преведен на всички езици и а, събирането на предложения, което беше обявено преди коледа, е в ход. А, също фигурира на всички езици. Текст, е, който е важен и доста обемист, е, се отнася до насоките за програмата, как да бъде използвана програмата, как да се а, е, получи достъп до програмата през следващите 7 години. През едните месеци ще бъде готов текста. Най-добрият отговор, който мога да дам на госпожа Палиадели че ако някой има проблем с достъп до тези насоки на, например, на гръцки язик, могат да се обърнат към нас, за да поясним. Не, това не е проблем само на Гърция. Бях информирана, че няма превод на никой друг език, освен на английски. Това е така, нали? Ние знаем как да го намерим, знаем как да говорим гръцки, и също и английски, така че това не е някакъв проблем на Гърция. Председателката. Виждам, че кимате с глава. Да, действително, текстът е достъпен само на английски за сега. Това не е достатъчно. Нужно е да има превод и имаше достатъчно време. Не е достатъчно да ни кажете, че ще излезе през едните месеци, защото няма да може да използваме. Ние имаме много добри преводачи тук. Предполагам, че и вие разполагате с такива. Моля ви да гарантирате превода на тези насоки, за да могат да бъдат използвани. Не е достатъчно да имаме само основния текст на програмата, но и а, останалата документация, свързана с нея. Разбира се, заявка, е, поканата за събиране на, на заявки е на лице на всички езици, но се нуждаем от останалите документи. Благодаря ви, господин министър, за участието министърът, когато парламентът има въпрос към мен, оставам на ваше разположение. Uh, и така, тук наш гост е господин Панеатополус, министър на културата и спорта. Сигурна съм, че ще има голям интерес и много въпроси в неговата област. Имаме е, проблеми. какво ще става след 2020 година, например? Е, и други въпроси, които на господин Панайотополос говори. Аз имаме също така въпроса за директивата на връщането на културни а, ценности. А, и сега, когато Гърция е, е в председателското място, този въпрос е време да бъде разглеждан. И Наред с него има и много други а, въпроси, които са свързани с а, проблемите на културата. А, сигурна съм, че вие а, много добре разбирате какво е необходимо и ще отговорите на очакването на нашия парламент. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, почитаеми а, депутати. За мен е чест и удоволствие да бъда ваш гост днес в Брюксел и да има възможност да ви представя приоритетите на гръцкото председателство в областта на културата и спорта. Бих искал да ви поздравя, госпожо председател, както и всички членове на вашата парламентарна комисия – за вашите за усилията, които положих, полагате по време на вашия мандат и за вашите постижения. Сега, за приоритетите на гръцкото председателство на Европейския съюз. Тях ще опиша на родния си език. Госпожо председател, дами и господа, депутати. Културата е, е стратегическа сфера за Гърция и също но тя има стратегическо значение за цяла Европа. Тя играе жизненно важна роля в е, отношенията на съвременна Европа с останалия свят. Затова Дошло е време да обсъдим една обща европейска стратегия в областта на културата, която засяга историята, езиците, традициите на европейските народи и общата европейска култура тя във всичките си е, е, разклонения и всичките си страни е, е една от нашите най-големи ценности. Културата може да помогне и за възстановяване, економическото възстановяване, за економическата сплотеност, за намаляване на социалните различия. Колкото до стратегията за 2020 година гръцкото председателство ще участва в дискусията за ролята, която културното наследство и економиката трябва да изиграят през 21 век. Ние ще организираме два конгреса, ще формулираме заключения на съвета по отношение на приноса на творческият и културен сектор и неговото участие в устойчивото развитие. Председателството ще обърне специално внимание на економическите и социални измерения на нашето културно наследство, новаторски начини за финансиране, разширяване на аудиторията, до която стигаме, и социалното единство за да може да използваме общ европейски подход към културното наследство. Е, организираме конгрес под названието Културното наследство най-напред. От 6 е, до 8 март в музея Новия, нов, Нил Акрополис, новият, новият, новият Акропол в, в, в е, Гърц, в Атина ще бъдат е, обсъдени въпроси за информацията по съществуващите инструменти и експертни познания, които улесняват достъпа до финансиране, новаторските и творчески е, подходи към е, предприемачеството в областта на културата. Конгресът ще разгледа и въпроса за финансирането. Друг конгрес през февруари, 20-21 февруари, ще разгледа въпросите за финансирането на творчеството. И искаме да започнем диалог по развитието на културата и нейната роля в външно-политическите отношения. За тази цел на 17 юни в Атина организираме неформална среща на висши служители от външните министерства които, на страните членки, които отговарят за отношенията между а, страните членки и страните членки с външния свят. Срещата ще се състои в, в музеят на византийската и християнска култура в, в Атина. Специално внимание ще се отдели на отношенията между Европейския съюз и Китай. В работната програма в областта на културата ние възнамеряваме да насърчим диалогът и председателството ще започне преговори с Европейският парламент за преформулиране на директива 93.7 е, за връщане на незаконно присвоените културни ценности от страните, на страните, на които те принадлежат. Възнамеряваме да подемем действие за европейските столици на културата за периода 2020-2033 и за да може да вземем решения по европе, за европейските столици на културата през този период, ще помислим как да бъде назначено съответното жури, което ще решава този въпрос. Първата столица на културата ще бъде Атина. И по идея на тогавашният министър на културата Мелина Маркури работи заедно с Жак Ланг, френският министър на културата по това време, по тази инициатива. Ще бъде обсъден, обсъден приносът на културата за дългосрочният просперитет и за нейното въздействие на економическо и социално равнище. Ще се, занимаем също така с насърчаването на културното сътрудничество между Европейския съюз и Корейската република. Знаете, че с основание много често се обсъждат проблемите на киното и ни, те също ще бъдат обсъдени ще отделим специално внимание на дигитализацията, цифровизацията на а, филмовото наследство и на нови платформи за аудиовизуални а, материали. Европейското кино трябва да навлезе в цифровия, да влезе в цифровия век. И този проблем ще бъде също обсъден през 2014 година. Защото става дума за душата на европейския гражданин. Културата ни помага да виждаме по-добре света около нас. Начина по който виждаме света зависи от културата. Е, и творчеството може да помогне за преодоляване на насилието, конфликтите, нещастието. нещастието. Нека обърнем повече внимание на културата в Европа, Европейския съюз. Културните отношения между хората могат да помогнат за разрешаване на религиозните конфликти чрез подпомагане на хармоничното съвместно съществуване между народите. Ето това са основните идеи, на които почива дневния ред на гръцкото председателство в областта на културата. Е, Се каже нещо подобно и за спорта. Спорта е много странно явление, свързано с ентусиазъм, с победи, триумфи, но също така и с унижения, поражения. И, и тук има много проблеми, много пъти те са трансгранични проблеми. И за да решим проблемите на спорта, също не е необходима единна политика. И тук имаме немалко идеи. За първи път Европейският съюз се опитва да постави проблемите на спорта сред приоритетните в една тригодишна програма. Вече имаме редица успехи и гръцкото председателство ще разработи и приеме нова работна програма в областта на спорта от 2014 до 2017 година. Тук също е необходима приемственост, но и новаторство. Бих искал да подчертая, че нашата цел е да работим в тясно сътрудничество с колегите в Европейският парламент по време на цялото гръцко председателство. 14 години съм работил в Европейския парламент и уважавам неговите а, е, членове, независимо от политическата сила, към която принадлежат, независимо от тяхната идеология и политически убеждения. Казвам това, защото никой не попада тук случайно. Всички сте получили мандат от европейските граждани да ги представлявате тук. Колкото до спорта, решаването на неговите проблеми ще бъде една от важните задачи на гръцкото председателство. До 21 май 2014 година трябва да постигнем споразумение по този въпрос. Приоритетите са спорта и обществото, економическите измерения на спорта, целостта, интегритета и доброто управление на спорта манипулирането на спортните резултати, оговарянето на матчове и борбата с дъмпинга са сред нашите приоритети. Дами и господа, отношенията между спорта и обществото като цяло са свързани с равенството, равенство, включително равенството на половете в спорта. Спортът е инструмент, чрез който може да се преобщат социални, всички социални групи към живота на обществото. Ние ще обърнем внимание на насилието по, а, а, срещу а, жени и ще, имаме, ще организираме конференция на 21 март. А, тук също е необходима законодателна рамка. Гръцкото председателство също така възнамерява да работи да участва в международната конференция, която ще се състои от 12 до 15 юни в Финландия по въпросите на жените в спорта. Искам също така да подчертая, че гръцкото председателство възнамерява да отдели специално внимание на спортът като инструмент за създаване на нови работни места – Спортът и неговата инфраструктура могат да бъдат много по-болезни за подпомагане на економическото развитие, стига да използваме добре инфраструктурата, да координираме и планираме ефективно нашите усилия в името на общите ни интереси. За тази цел е необходимо да координираме усилията на големите спортни организации. В условията на кризата в Европа е, сме свидетели на факта, че много международни спортни организации напускат Европа и отиват в е, е, новоразвиващите се изгряващи економики. Гръцкото председателство възнамерява да организира политическа дискусия по време на съветът през месец май по отношение на економическата и екологична устойчивост на работата на големите спортни организации. В, в, през юни ще се състои в конгрес в Древна Олимпия по този въпрос. Ще се организира европейска мрежа а, на организациите в областта на спорта. Смятаме, че няма по-подходящо място за обсъждане на тези въпроси от Древна Олимпия. Госпожа председател, дами и господа, надявам се, че вашите задължения ще ви дадат възможност да посетите а, Олимпия през юни и да участвате в, в, в тази инициатива. Не мога да приключа без да спомена два много важни въпроса. Честността и управлението, доброто управление в спорта, борбата с корупцията, борбата с оговарянето на мачове, борбата с допинга и използването на други химически вещества от спортистите. Ние отделяме специално внимание на борбата с корупцията в спорта. И тук трябва специално да се спомене оговарянето на футболни матчове. Не по-малко важно е борбата с лекарствените средства и наркотиците, допинговите вещества, които се използват от спортистите. Обществеността научи с, с, беше шокирана от това какъв широк спектър от химически вещества се използват от спортистите. Ние много внимателно ще следим тези отрицателни явления. Включително и във връзка с, организ... с провеждането на зимната олимпиада в Сочи. През ноември миналата година в Йоханесбург се състоя четвъртият международен спортен конгрес, където бе е, е, приета антидампингова харта за борба с допинга в световен мащаб. Ние сме твърдо решени да координираме усилията в тази област в тясно сътрудничество с Световната организация за борба с дъмпинга. И бих искал да напомня, че в момента в Съвета на Европа се обсъжда нов международен договор за борба с допинга. В заключение ще кажа, че на 21 март в Атина ще се организира неформ... неформална среща на спортните директори, посветена на спортните дейности и здравето. А също така ще бъде обсъден въпроса за лекарствените средства, които се използват в спорта. В всички видове спорт. Госпожа председател, дами и господа, господа депутати, благодаря ви, че ме изслушахте с внимание. На ваше разположение съм да отговоря на въпросите, които бихте ми задали. Искам да използвам тази възможност да ви поканя а, в 6.30 в четвъртък в Брюкселският Пале де Бозар на изложба, посветена на началото на гръцкото председателство на Европейския съюз. Тя, тя е под надслов а, Наутилиус а, а, плува в Европа. Европа е посветена на морето. А, защото морето е свързано с самата тъкан на е, европейското общество. Играло е голяма роля морето в всички исторически периоди. Там ще видите експонати от е, водещите гръцки музеи. Някои от тези експонати за първи път излизат от Гърция. Ще видите също и примери за съвременното гръцко изкуство. Става дума за съвместното съществуване на историческото наследство и съвременното творчество. Благодаря, господин министър. Някои като чили не разбраха достатъчно добре информацията за изложбата. Тя не е предвидена в парламента, но така или иначе за тази вечер пък имаме проява в парламента и вие сте добре дошли. Хубаво беше да споменете и тази проява, не само изложбата в Бозар. Както и да е, благодаря ви много. Tomorrow, okay? tomorrow. Всъщност поправят ме, казва председателката. Проявата в парламента е утре. Две гръцки изложби. Маркос Корият, заповядайте. Благодаря ви. Господин министър, добре дошли при нас този следобед. Исках специално да ви благодаря за Изложението беше изключително интересно. Винаги е интересно един грък да говори за култура и в това отношение вие защитихте славата на Гърция. Разбрахме колко е важна културата и за вас, и за Гърция, и за отношенията ни с останалия свят. Искрено се надявам, че по време на председателството ви ще видим какво богатство от култура и минало има в Европа и ще стъпим върху постигнатото. Струва ми се много важно да разпространяваме своята култура и отвъд пределите на Европейския съюз. Ето Италия също е страна, която има прекрасно културно минало. И мисля, че тук можем да си сътрудничим. Сега, разбира се, трябва да се спре на по-практичната страна. Вие говорихте за определени програми, Европейската културна програма тема, която всъщност ви беше прехвърлена и от предходните председателства. Самият аз съм докладчик по нея от известно време насам. Тук очаквам някои трудности. Първо четене вече мина. В Страсбург се проведе и гласуването, но нямаме съгласие с съвета. Не, че мненията ни толкова се различават. По-скоро ни се струва, че Европейската комисия и съвета чисто формално поставят някои пречки. Опираме до въпроси като кой всъщност ще избере Европейската столица на културата. Как говорим за Европа на гражданите? Не би трябвало такива въпроси да стоят на пътя на съгласието ни, тъй като ако има само една институция, която избира Европейската столица на културата, то тогава загърваме процедурата, при която специалисти от различните държави и членки се приканват от комисията да дадат своя глас. Надявахме се, че ще стигнем до съгласие по време на гръцкото председателство, но сега получаваме първия документ от вас и като че ли вашето председателство с нищо не проявява по-голяма готовност, отколкото предходното председателство. Вече работихме по най-различни предложения при тристранните разговори. На нас те ни се струваха напълно разумни, последователни това са едни ясни стратегии. Освен това работихме с експертите, водим се от мнението на гражданите и, както казах, нямахме съмнение, че предложението е разумно и решението ще бъде взето бързо. Надявам се съветът да се води както от разума, така и от сърцето си, не бива да се поставят бюрократични пречки пред културата. Много ви благодаря. Морис. Аз също искам да използвам възможността и да ви благодаря. Чухме вашите цели и сме приятно изненадани, трябва да кажа, тъй като Днешна Гърция може да се гордее и с културата, и с спорта си. Всъщност, всички ние знаем колко известна е гръцката философия, но трябва да спомене и Олимпийските игри. Освен това, понякога се правиха връзки между Министерство на спорта и Министерство на финансите, но кой знае човек, може би тук има някакъв общ корен. Спортът помага на развитието на личността. След това, като говорим за столиците на културата, Може би това, което нашия докладчик искаше да обясни е, че принципно концепцията работи добре, но е важно и в бъдеще да има последователности и да надграждаме върху постигнатото. При новия регламент трябва да търсим такива гаранции. Това е много важно. След това ние можем да посочим като много положителни примери градове като Лил, където след като градът е бил столица на културата, виждаме, че развитието продължава да бъде много добро. Трябва да поговорим и за европейското кино. Мисля, че преди две години беше парламентът прие моя доклад за бъдещето на киното в цифровата ера. Ясно е, че цифровизацията е важна, но нещо не по-малко важно е – изпълнението на програмата Европа на творчеството. В тази програма ролята на киното е подчертана, защото защото тук търсим и бъдещото сътрудничество между държавите членки. Подготвя се първи етап за конкурса за европейско кино трябва да се проведе тази година и тук разчитаме и на вашата помощ, господин министър. След това спорта – Еразъм Плюс. В Еразъм Плюс също се обръща внимание на спорта. Ние искаме да споделим най-добрите практики, но за да го направим трябва именно да подсилим спортния елемент в Еразъм Плюс. Ще спомена и проблема с оговарянето на матчовете и техните резултати, нещо върху което Европейският парламент работи. Трябва да дадем по-точна дефиниция на престъпната практика при оговарянето на мачове. Именно заради тази порочна практика, поколенията, които преди вярваха в спорта, вече се отвръщат от него. И накрая искам да ви пожелая успех културата е много важна, особено в криза. Заповядайте. Благодаря ви, господин министър. Имам специален въпрос за културата и външните отношения на Европа. В Гърция тази дискусия вече започна но не е много ясно докъде са стигнали нещата, що се отнася до работата на ЕАС. Не знам какво точно се предвижда, какви ще бъдат резултатите от културната дипломация. Благодаря ви, Мари Терез. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин министър. Темите, които повдигнахте, са важни и за нас, защото ние работим по тях още от началото на мандата си. Разбира се, че е важно да работим в културния сектор. Културата е част и от економиката ни. 4,6% от БВП над 1 милион работни места. Ясно е, че нашето културно изключение трябва да бъде подкрепено. Това казах и на вашия министр, образователния министр, в началото. Необходимо е програмата да се изпълни бързо и ефективно. Тук може и да се помисли за съпътстващата финансова подкрепа. На мен ми се струва много важно да се работи с всички културни дейци в Европа, тъй като секторът, за който говоря, наистина разкрива работни места, особено по отношение на младите, които са толкова засегнати от безработицата. Имайте предвид, че този вид работни места няма как да се релокализират. А на структурно ниво се изисква финансиране, но културните проекти могат да бъдат допустими по различни програми. Освен това, имайте предвид, че ние развиваме и туризма, тук също се опираме на културното наследство, тъй като културният туризъм е друг важен източник на приходи за економиката. Споменахте, че първата европейска столица на културата е била Атина, но разбира се, трябва да споменем и Олимпийските игри, като говорим за спорта в Европа. Същевременно трябва наистина да настояваме за повече морал в спорта, защото спорт е инструмент за социално сближаване. Наистина много интересни теми споменахте. Важна е и ролята на жените в спорта. От економическа гледна точка също трябва да се има предвид ролята на спорта. Благодаря ви. Луис, ако може да бъдете кратък. Благодаря. Господин министр, благодаря ви за цялостния подход. Нека ви напомня, че вие сигурно ще участвате и в проявата, която започнахме да провеждаме в Европейския парламент началото на месец април, края на месец март понякога. Така или иначе, Искам да поговоря за обновяването на директивата, която се бори с незаконното прехвърляне на паметници от една страна в друга. Нека ви напомня, че през 2014 година културното наследство се споменава в документите ни, но финансирането и планирането като че ли са насочени най-вече към съвременната култура. А на мен ми се иска и затова се обръщам към вас. По време на гръцкото председателство да настоявате повече и за работа по запознаването ни с културното наследство, с нашето минало. И това да не бъде част от общия подход, а да бъде конкретно разработена дейност. Хубаво е, че сте предвидили конференции за нашето културно наследство. Надяваме се да участваме също така се надяваме, че ще се включат и научни институти, както и академичните центрове в Европа. Благодаря. Благодаря, господин Горакис. Моля ви да бъдете също кратък. Благодаря. Два коментара по важни въпроси. Първият ми коментар се отнася до следното. По мое мнение, културата може да допринася за развитието на личността и за подобряване на условията на живота, ако бъде освободена от комерциализацията. Но а, често а, се рекламират а, а, творби, които могат да донесат само печалба. Кризата, трудната ситуация, в която се намираме, създадоха някои противоречия. Има опити да се противопоставят а, едни европейци на други – Трябва да се замислим какво може да допринесе културата при все по-влушаващото се положение. На следващо място за колективното управление на авторски права и права на интелектуална собственост. Не зная дали сте предвидели нещо конкретно във вашата програма относно правата на интелектуална собственост. многонационалните компании изглежда управляват правата на творците, като все по-често се използва интернет и има ограничаване на достъпа до култура. Това е част от проблемите на капиталистическата криза. Председателката, вие казахте, че един от основните въпроси за вас е свързан с цифровизацията на кината. Искам да ви запитам как смятате да постигнете това. Няма бюджет заделен за тази цел. Искахме да се предвиди нещо в програмата Творческа Европа. Могат ли според вас да се използват структурните фондове за целта? Марко Кория също се спря на този въпрос. Вие казахте, че културата е свързана с душата ни. Но а, трябва да разкритикуваме неразумния подход на съвета относно определенето на столица на културата. Ние имаме експерти по време на тристранните срещи ние се договорихме като отстъпка от наша страна да има двама национални експерти. Ние сме определили експерти. Ние не сме такива. Съветът също няма експертни познания в тази област. За това бих ви била много признателна, ако кажете на онези, които ще участват в тристранната среща с нас утре, че че става въпрос за култура, а дали някой печели или не. Този въпрос трябва да бъде оставен в ръцете на експертите. Те са тези, които трябва да определят страната. И ви моля да предадете това послание на преговарящия екип. Така се надявам да имаме по-положителен изход от срещата ни утре. Сега искам да ви дам възможност да отговорите на многото въпроси. А има още въпрос. Вие не бяхте в списъка на изказване за изказване? Да, благодаря ви. Аз ще бъда също много кратка. Вие не казахте нищо за столиците на културата, но аз искам да кажа нещо. Ние трябва да спрем тези детински боричкания. Искам да поставя още един въпрос. Вие знаете, че Европейският парламент иска да се гарантира, че културата и медиите нямат да бъдат част от споразумението, което ще бъде сключено с САЩ. Съветът за щастие се съгласи с тази позиция, въпреки че му трябваше повече време. Но разбираме, че САЩ иска да върне тези два въпроса в пакета, по който се преговаря. Не знае дали вие ще бъдете на наша страна като гръцко председателство, за да не бъдат включени културата и медиите в споразумението с САЩ. Защото това не са обикновени въпроси. Това са много специфични сфери и е много важно те да не бъдат включвани в това споразумение. Ще сме много признателни на гръцкото председателство, ако ни окаже подкрепа в това отношение. Господин министър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да ви благодаря лично на вас, госпожо председател, за участието в тази сесия за въпроси и отговори. Благодаря и на всички депутати, които участваха в тази дискусия. Аз много внимателно изслушах всичко, което споделихте и съвсем накратко ще се опитам да се спра на всички поставени въпроси, тъй като не разполагаме с много време. Най-напред Искам да благодаря на всички депутати от е, Европейския парламент е, за любезните думи, казани по отношение на Гърция и гръцката култура, особено през е, тези години на економическа криза ние високо оценяваме това. Ние се надяваме до скоро време да преодолеем тази криза с подкрепата на нашите приятели и партньори. Ние сме много по-отворени към света сега. Искам да благодаря на всички вас за това, което казахте за Гърция, гръцката култура, за приноса на Гърция за изграждането на Европа. Ще започна с казаното от е, господин Сгурия. И той върши отлична работа като координатор от групата на НП и като докладчик е, за столици на културата. Вярно е, че тази тема беше сложна и за комисията, и за съвета, и за Европейския парламент. И ще бъда съвсем откровен, тъй като обърнах внимание на това, което каза госпожа Пак. Тя има огромен опит в европейската тематика и считам, че тристранната среща, която ще се проведе утре, ще има успех гръцкото председателство има готовност да допринесе за постигането на резултат, за разрешаването на този проблем в интерес на всички. Столиците на културата са много а, успешни. През 1995 година Атина беше столица на културата, това беше началото. Гръцкият е, министр на културата по това време, Мелина Меркури, е, бяха инициатори, както и някои други видни личности от Европа. Обеден е, съм, че ще можем да намерим решение. Болшинството в съвета искат да имат последната дума. Ние не можем да отнемем на съвета това му право но от най-голяма важност е окончателният доклад, тъй като става дума за това експертната комисия, експертите да направят преценка кое предложение да бъде предпочетено, дали е на лице нужната инфраструктура. Има множество въпроси, много параметри, които трябва да се отчитат. Всяко предложение трябва да бъде разгледано само за себе си. А, ние сме оптимисти и ще направим нужното, за да улесним намирането на решения. Важно е гражданите да бъдат изслушани, да се обърне внимание на техните градове. И техния глас трябва да достигне до центровете за вземане на решения в европейските институции. Господин Борис, Искам да ви благодаря за това, което казахте по отношение на гръцкото кино. Проблемът е доста голям. Този въпрос ще влезе в протокола, въпреки че господин Борис не е в момента в залата, ще може да се запознае с отговора. Това, което трябва да се направи е да се съживи европейското кино. Важно е в европейското международно кино а, да има филми, които да дават възможност да се чуят европейските езици. Това е важно за Европа, за нейното достоинство, но това трябва става в конкуренция с кинематографията в САЩ. Считам, че е необходимо да се проведе дискусия. Председателката не ме слуша, но аз ще се спре на това, което тя каза по-рано за Еразъм Плюс. Изключително важно е Европейският парламент и наградата Лукс, която беше дадена на Ван Крониган, така на английски The Broken Circle Breakdown е името на филма. И той е в списъка за Оскари за най-добър чуждестранен филм. Не считам, че това трябва да бъде единичен случай. Ние трябва да проведем дискусия за европейското кино и по какъв начин Европа може да бъде конкурентна в това отношение, как може да се конкурира с американското кино, как може да стимулира творците, европейските езици, европейските продукции. Ще се спра на Еразъм, когато се върне госпожа Пак, защото искам да кажа нещо важно, което тя спомена. Сега, наказаното от госпожа Трупел. Вие говорихте за дипломация в областта на културата. Ако греша, моля да ме поправите. Вие искате това да се прави на ниво съвет и Европейска комисия, ролята на културната дипломация да се финализира там и това да бъде европейско средство за международни отношения, за междукултурни отношения. В моето изказване аз казах, че вярвам, че културната дипломация и международните отношения в връзка с междукултурното взаимодействие могат да постигнат много повече, отколкото Обикновената дипломатическа дейност Гърция се намира на Балканите, близко до Средиземноморието, Близкия изток, където наблюдаваме религиозни конфликти, конфликти между кланове, между религиозни общности, за това между културните отношения и дипломацията в областта на културата могат да постигнат много за хармоничното взаимно съвместно съществуване на хората. На госпожа Санчес Смит, тя е докладчик за новите работни места в областта на културата. За нас е приоритет е, да обвържем културата в по-голяма степен с съвременната економика. Считам, че цифрите говорят сами за себе си. 7 милиони европейски граждани днес е, имат е, работни места благодарение на възможностите, създадени в сектора на културата и приноса към БВП, ако не греше, около 6%. Ние можем да градим на тази основа. Нуждаем се от практическа а, политика и сме готови да работим за такива по време на гръцкото председателство. Ние сме готови да дадем решителен принос в това отношение. Относно културния туризъм. Това е огромна тема и гърците добре познаваме този въпрос. Ще ви дам една цифра. Страна с 11 е, милиона жители – ние имаме 12 милиона посетители, повечето от които не са гърци. Това са данни от миналото лято. Те са посетили археологически разкопки а, и музеи. Имаме 21 000 археологически обекти, и други забележителности. Имаме 60 милиона мобилни археологически институти. Когато се правеха разкопките в Солун за метрото, Сто 115 хиляди 000 различни археологически предмети бяха разкрити. Така че ние казваме да на туризма, свързан с културните ценности. Това е много важно средство за економическо развитие и работни места. Относно спорта, той също е важен фактор за социалното и економическо приобщаване, но ние трябва да създадем мрежа от е, инфраструктури. Ние имаме известен опит в е, Гърция, в някои случаи той е горчив опит. Ние се научихме да коригираме грешките си, научихме се как да се координираме с е, европейските ни партньори, за да използваме инфраструктурата, с която разполагат европейските страни. След приключване на спортните прояви, как могат да се използват изградените инфраструктурни обекти. Госпожа Паневели, тя е професор по археология, всички знаем, за гръцкото председателство е много важно да допринесе за проучването за управлението на културното наследство. И тук сътрудничеството с различните институти и университети е от особена важност. Аз се слушах много внимателно аргументите на господин Аргонакис. Ние принадлежим към напълно различни политически течения. Аз не читам, че печалбата е нещо лошо, защото без нея ще се срине економиката. Печалбата е нещо законно. Културата обаче е нещо съвършено различно. Може да се свърже културата с економическото развитие, културата може да даде възможност за създаване на работни места – без културата да се превръща в терен на безконтролни спекулации. В съвременния свят, при съвременните правила, където има разграничаване на пазара и се създава рамка, при която може да работи частната економика. Частната економика и печалбите а, са двигателите на нашите економики. относно казаното от госпожа Пак. Аз не направих този коментар, докато тя беше навън, но аз искам да изразя нашата признателност, тъй като в Еразъм Плюс тя осигури специален бюджет за спорта и това се постига за пръв път в Европа. Ние търсим възможности Не мога да ви кажа с абсолютна точност, но бихме искали структурните фондове да финансират цифровизацията на киното. Ние трябва да поискаме това да стане. Надявам се, че ще можем да го направим. Ако го постигнем, ще е голям пробив. Що се отнася до столиците на културата, мисля, че вече казах каквото имах да казвам. Надявам се, че ще се намери решение по време на тристранната среща. Освен това, аз се слушах коментарите на госпожа Коморева. Тя също е координатор. Аз не мога да изразя несъгласие с вас. Аз съм съгласен, че трябва да се реши този сложен въпрос с столиците на културата. Не можем да лишим Европейският съвет от последна дума. Но преди да стигнем до съвета и когато те имат възможност да се произнесат вече като последна инстанция, трябва да са изслушали специалистите, експертите. Всичко трябва да е премерено, за да може най-сетне съвета да вземе окончателното решение. Аз не искам да изпреварвам решенията на тристранната среща, която ще се проведе утре. Ние искаме да дадем възможност на всички да вземат отношения. В заключение искам да изразя дълбокото си уважение към всички депутати от Европейския парламент. Аз 14 години съм депутат и отговарям по въпросите на спорта и културата в гръцкото председателство и се надявам да продължим да работим в тясно сътрудничество, за да можем да предвижим напред максимално тези въпроси през едните 6 месеца. Председателката, благодаря ви много, господин министър. От моя страна искам заключение да кажа, че ние не считаме, че съветът е този, който трябва да има последната дума. Парламентът и съветът имат последната дума. Надявам се, че не трябва, няма да се пренебрегне това право и когато се определя столицата на културата. Ще видим дали има изобщо смисъл да водим битката, която предстои утре, защото журито е това, което ще решава. Не сте вие, не сме ние. Така че можете ли да предадете на вашите служители, че искаме да се намери едно добро решение, приемливо за всички, относно новите столици на културата. Виждам, че се усмихвате. Благодаря ви.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 Мистер Кедикоглу. И така, господин Кедикоглу. So, can we just continue the... Да, да продължаваме е, ще слушаме третият е, гръцки министр, заместник министр към министър-председателя, говорител на правителството, той отговаря за медиите. Господин Кадико Глу, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, е, почитаеми дами и господа депутати, за мен е чест и удоволствие да бъда ваш гост и да говоря пред вашата комисия. Да имам възможност да представя приоритетите на гръцкото председателство. Ще говоря за теми, които се считат за особено важни от гръцкото председателство. Но преди да навлеза в темата, ще кажа, че поради конвергенцията на новите аудиовизуални средства – Смятаме, че е необходимо още един път да формулираме а, нашите виждане за пазара в дигиталната област, а, опазването на ценностите, авторските права и така нататък. Това са а, всички въпроси, които бяха обсъждани а, в последните а, дни и а, месеци Знаете съвета. Прави големи усилия, за да насърчава свободата на словото. Знаете за цифровия дневен ред и за стратегията на Европейския съюз за постигане на жизнеспособно, устойчиво развитие чрез цифровите технологии. Необходимо е хармонизиране на аудиовизуалните пазари в Европейския съюз. В много страни членки, включително и в моята, се предлагат нови услуги, които са голяма част от националният аудиовизуален пазар. Затова е необходимо да се гарантира достъп до всички нови платформи на всички граждани, за да осигурим свобода на информацията, като преодолеем съществуващите пречки и гарантираме прозрачност. А сега ще ви представя приоритетите в на гръцкото председателство в областта на аудио, аудиовизията. И знаете, ново решение на съвета е, във връзка с Европейската конвенция за правна защита на услугите, е, която се основава на е, достъпа на съвета на Европа. Във връзка с решението на Европейският съд през декември миналата година гръцкото председателство ще приеме до средата на април тази година ново решение на съвета за подписване на конвенцията на съвета на Европа. А, прекалено бързо а, чете господина и затова е трудно да бъде следен за да приложим решението, за да бъде приложено решението на съда, съвета трябва да вземе две нови решения във връзка с Европейската конвенция на съвета на Европа. Председателството възнамерява до средата на април да приеме ново решение на съвета за подписване на Конвенцията на съвета на Европа за правната защита на услугите, които са свързани с условния достъп. Решението на съвета ще се основава на предложенията на Европейската комисия, публикувани през 2010. Ние вече предадахме първоначалните предложения на страните членки в областта на аудиовизуалните услуги. Второто решение ще бъде а, публикувано в скоро време с участието на Европейския парламент. Втората тема се отнася до резултатите от публичните консултации – Първото се отнася до правомощията на регулиращите органи в областта на аудиовизуалните услуги, а второто решение се отнася до подготовката за пълна конвергенция в областта на аудиовизуалните услуги във връзка с растежа, ценностите и насърчаване на свобода на медиите, свобода и плурализъм на медиите. Като резултат от доклада, комисията организира две по-нататъчни публични консултации, в които участваха органите и организациите, които се занимават с аудиовизуални услуги. През 2012 година комисията приключи консултация по отношение на свободата и плурализма на медиите. Гърция участва и в трите публични консултации. Властите мобилизираха всички заинтересовани страни, публични и частни, и ги приканиха да изразят своето мнение. В трите консултации взеха предвид възгледите на националните представители, които са заинтересовани страни обработват се резултатите от тези консултации, за да може да се насърчи конструктивния диалог между страните членки и Европейския съюз. За тази цел Европейското председателство и съветът ще поощряват обмена, обмена на информация под придобита чрез публичните консултации. В зависимост от това как върви анализът на тези резултати, ние се надяваме, че Европейската комисия ще бъде в състояние да представи цялостен анализ на резултатите от тези публични консултации на съвета на 21 май в Брюксел. Искам също така да ви осведомя за едно важно събитие в областта на аудиовизуалните услуги през април в Атина – като се имат предвид предизвикателствата, свързани с традиционните аудиовизуални услуги и ново възникващите подобни услуги във връзка с интернета, ще продължим политическият диалог, започнат от предишното председателство. Ще обърнем специално внимание – на бързите промени в областта на аудиовизията, както и на защитата на малолетните в цифровата ера. Гърция ще организира на 14 април в Атина конференция, посветена на защитата на малолетните в цифровата епоха. Там ще участват представители на институции от Европейския съюз, Съвета на Европа и други международни организации, представителите на а, административните органи в а, страните членки, представители на академичните страни и други заинтересовани лица. Следните проблеми ще бъдат включени в дневния ред. Защитата на малолетните във връзка с свързаните телевизионни и интернет услуги, търговските комуникации по отношение на транс и, и е, е, храните и други. По същото време Знаем, е, че има инициатива на Европейският парламент, но независимо от това ви е, каним най-сърдечно е, и се надяваме, че вашето участие ще направи това за събиране още по-ценно и престижно. Гърция се надява да продължи своето чудесно сътрудничество с Европейския парламент и съвета в областта на аудиовизуалните услуги. Знаете, че опазването на културните ценности са наша обща цел. Уверявам ви, че каналите за свръзка между вас и нас ще останат на раз... отворени и на разположение. Благодаря. А сега давам думата на господин Папа Николао. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин министър. За жалост, за съжаление, вие сте последният а, в програмата днес, затова и залата не е много пълна. Провеждат се паралелни изслушвания в други комисии. Не можем всички да присъстваме тук едновременно. И е, колегите, които се занимават с аудиовизуални услуги в нашата политическа група, не присъстват тук. Госпожа Коста и госпожа Крабата трябва да бъдат другаде. Да ако бяха тук, сигурен съм, чака да зададат въпроси. Но аз също имам въпрос. Когато обсъждаме аудиовизуалните проблеми, аз обсъждахме този въпрос с е, господин а, е, Арвани Пополус и с министърът на образованието, на посещението на Гърция. Когато ставаше дума за създаване на нови работни места, особено за младите, аудиовизуалните услуги също предлагат подобна възможност. Ние говорихме също така за цифровите платформи, за новите възможности на ключови техно... съвременни технологии. Стана дума и за цифровата ера. Не е много продължителен периода на, на председателството, но как могат да се използват тези възможности, как може да се развие по-нататък аудиовизуалния сектор, така че да предложи нови услуги на младите хора. Благодаря. Госпожа Камаивет. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр. Благодаря за това, че представихте темата. Два въпроса имам. през последните години парламента не се е занимавал много с аудиовизуалната политика, но приехме все пак доклад в този въпрос, който бе прият с голямо мнозинство. Ще очертая накратко за какво става дума. Призоваваме за преразглеждане на предвижданията на комисията. Европейските институции трябва да вземат предвид становището на парламента, а не да започват от нула. може би е, ще сметнете за уместно да вземете предвид някои от е, предложенията в този доклад. Е, проекто предложението за вътрешния цифров пазар бе прият с голямо мнозинство. Почти единодушно заявихме, че искаме гаранции и сме под, под, поддържаме принципа за най-добрите усилия, който трябва да бъде условие при специализираните услуги. Необходимо е също така по-добро регулиране на достъпът до интернет и във връзка с свободата на комуникациите. Става въпрос за това кой ще има и кой не достъп установихме, че това е въпрос, който не е достатъчно осветлен от културна гледна точка. Обикновено политиката в областта на медиите, като че ли преди всичко взима, се разглежда от промишлена гледна точка, ако щете. И затова би трябвало съвета да се постарае не само промишлените интереси да бъдат защитени, а също така социалните, културни интереси и гледната точка на, на медиите. Това е нещо, което а, тревожи а, европейските граждани и общественото мнение в Европа. Благодаря, госпожа председател, господин министр. Аз бих искал да ви пожелая успех във вашата работа по време на гръцкото председателство. Сигурна съм, че ще успеете да дадете нов тласък на развитието на европейската култура и тя да взема много по-голямо място в програмите през едните месеци. Много добре съзнавам факта, че е абсолютно необходимо да съсредоточим вниманието си главно върху приоритетите. Говорихме вече за директивата за аудиовизуалните услуги. Комисията подготви преглед на този въпрос. Сега е дошъл момента да отбележим сериозен напредък. Колегите, колегите споменаха въпроса за плурализма в телевизията, в медиите, за свободата на изразяването, за ролята на властите в всичко това. Това са все важни въпроси. Когато приключат консултациите, ще трябва да бъде разработена процедура, която да помогне за ускоряване на работата. Особено важно е, според мен, да се обърне по-голямо внимание на тези въпроси, които са много важни за европейските граждани, които подкрепят нуждата от плурализъм. Те не искат рекламата, пък и телевизиите да бъдат в ръцете на няколко големи медийни магната. И това са въпроси, които ние в Европейския парламент взимаме при сърце и надяваме се, че вие също ще ги предвижите всички на политики, политиката на, на, на страните членки трябва да бъдат да се стиковат и допълват една друга. Искам също да кажа, че в нашата комисия сме се, до сега сме се сблъсквали с трудности във връзка с филмовите архиви. А това е част от нашето културно наследство – и не може да се решава този въпрос само а, в рамките на структурните фондове. Това е ценност, която, по която трябва да се работи повече. Необходимо е обаче финансиране, за да можем да цифровизираме всички филмови архиви, с които разполагаме. А, би могло по програмата Хоризонта 2020 да се предвидят средства за тази цифровизация, така че да не се използват само средства от националните бюджети, да може да се подпомогне цифровизацията на филмовото наследство на европейско равнище. Често комисарите не ни отговарят адекватно на тези искания. Следващият въпрос. Благодаря е, за това, което казахте. Ще се върна към казаното от Петра Кама. Наистина трябва да се помисли е, за обществените компании при цифровизацията. Не забравяйте, че в този случай става дума за обществено благо. Освен това имаме конвенцията за културното многообразие. Обществените радио и телевизионни компании наистина помагат и за неутралността в мрежата. Така че, когато обсъждаме тази тема, трябва да си напомняме, и за обществените радиа и телевизии. Тук също гръцкото, радио, гръцкото председателство може да изиграе своята роля. И накрая, но не и по значение, господин Анговакис. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност, докладчикът отляво не присъства, но аз бих искал да изразя няколко идеи. Честно казано, в медиите не може да се говори за свобода на словото. Проведохме обсъждане на темата общество, предприемачество и капитализъм. Там също изразих тази идея. Ясно е, че работим при капиталистическа система, но се оказва, че самите предприемачи са много малка група. Всъщност говорим за блага, които се произвеждат от множеството най-обикновени работници и служители на различни нива. Но пак ще кажа, според мен свобода на словото няма. В Гърция голяма част от телевизиите са частни. Качеството на програмите им е просто отвратително. Що се отнася до някакво образователно съдържание, забравете не се говори достатъчно за съдържанието. Все говорим за либерализиране, за цифровата ера. Добре, защо не говорим за това, което се показва? Навсякъде виждаме отвратителна телевизия. Нещо много важно, защото това води до промиването на мозъци. През последните 45 години виждаме много съществено промиване на мозъците и в европейските политики, и в частните, и в обществените медии, и нищо не му се противопоставя. Ако се каже, че хората трябва да се обединят и да се борят срещу системата, това виждане се смята за неприемливо. Според мен, вашата комисия и Европейския парламент като цяло трябва да реагират много по-остро на случилото се през лятото в Гърция. Тогава правителството реши да закрие държавната телевизия. И няколко месеца ние нямахме телевизия. Виждам, че темата не ви е приятна, но предстоят европейски избори и за нас ще съдят по резултатите ни. 2500 работника и служителя загубиха своите работни места, а телевизията стана още по-лоша в Гърция. Господин Ангоракис, вие се обърнахте към мен и за това нека кажа, аз в качеството си на председател на тази комисия ще отговоря, че вие сте имали възможност неведнъж да заявявате своята позиция. Заседанието ни, освен това, се излъчва по интернет, но не благодарение на вас. Ние от много време работим именно за да може заседанията да се следят по интернет и вие да копирате линка на своя вебсайт. Но сега нека се обърна към господин министъра с молба да отговори на въпросите. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Ще отговоря по реда на задаване. Господин Николао, вие сам знаете много добре, че един от приоритетите на Европейския съюз по време на гръцкото председателство е именно развитие и заетост. За нас е много важно създаването на работни места – Технологичното развитие в аудиовизуалния сектор ни дава възможността да се борим с бича безработица. Един от най-големите врагове на Европейския съюз и със сигурност в Гърция. В Гърция пострадахме много от безработицата, повече от която и да било друга държава. Да сред младите безработица достига до над 60%. Това е кошмар. Същевременно виждаме, че това са млади хора, които са образовани, имат умения. В аудиовизуалния сектор те могат да предложат много. Ние ще се борим за по-пълноценно използване на новите технологии. В моят доклад говоря за улеснен достъп за всички. Хубаво е да имаме нови творци, нови платформи, които да дават възможност за пряк достъп. Не е нужно да се търси разрешението на който и да било канал. Господин Ангораки, ще отговоря и на вас след малко. Но така или иначе в аудиовизуалния сектор ние можем да работим заедно. Нашият пазар е малък, но ако всички държави членки се обединят, това вече е един голям пазар. Нещо много важно. Самият аз по професия съм журналист. 20 години съм работил като журналист, познавам областта. В момента журналистите са сред професиите с най-голям дял безработни. Половината от тях в момента нямат работа в Атина. Следователно ще ни трябват нови работни места. Тогава, когато традиционните медии, като вестниците, също преживяват криза и прехвърлят много от дейностите си онлайн, е изключително важно да намерим решението. Госпожа Камарат също говори по темата медии. Надявам се редовно да обменяме опит и мнения. Така мисля, че ще постигнем и най-добрите резултати. Можете да разчитате на подкрепата ми. Същевременно казахте нещо важно. Наистина, медиите са индустрия но не само и единствено индустрия. Трябва да имате предвид и броя заети в аудиовизуалния сектор като процент от европейското население, като процент от произведения БВП на Европа и ще видите, че тук мултипликатор е много съществен. Но заключението се отнася не само до индустрията. В крайна сметка това е сектор, който променя умовете и сърцата на младите. И ние трябва да работим заедно. След разискванията тук, се надявам, че ще стигнем наистина до конкретни резултати и ще обединим силите си. Госпожо Коста, обръщам се към вас. Много ви благодаря за милите думи. Съгласни сме с вас, наистина малолетните и непълнолетни са много важни. Конференцията в Атина, която предстои, би трябвало да ни даде някой от отговорите. Ние сме ги намерили при телевизията до някъде, но същевременно технологиите продължават да се развиват. Знаете, че на телевизионния екран може да се сложи един знак в долния край, но интернет Интернетът е нещо различно като медия и тук децата са много уязвими, а ние ще трябва да намерим начин да защитим бъдещето на Европа. По отношение на цифровизацията в киното, ще кажа, че това не е област, за която отговарям. Но знам, че архивите на местните вестници в цифров вариант са истинско богатство. В момента ние извършваме именно цифровизация на нашия много ценен архив с документи, още от 12 век. Тук използваме и европейски фондове. Госпожо Трипа, съгласен съм. Имаме нужда от културно многообразие. Това е богатството на Европа, затова е богата Европа. И именно това е нашата альтернатива на американския модел – който налага един кълъп за всички. Европа трябва да запази културното си многообразие. И едва ли това разнообразие може да се изрази някъде по-добре, отколкото в медиите. И накрая, скъпи господина Горакис, много високо ви ценя, въпреки политическите ни различия. Хайде не ми казвайте, че няма свобода на словото, господина Горакис. Имаме вестници, имаме уебсайтове. Със сигурност свободата на словото съществува. По-скоро ние трябва да се борим за едни по-критични медии, защото и вие казахте, необходимо е да защитим работниците и служителите. Добре, но за да има работници и служители, трябва да има и работодатели, трябва някой да ги найме на работа. Виждате колко много компании фалираха и от тук техните работници останаха на улицата. Следователно трябва да намерим необходимата рамка. А по отношение на качеството на частната телевизия, да, съм съгласен с вас, но ако на хората им харесва, не можете да ги спрете да гледат. Хубаво е наистина да образоваме аудиторията, особено младите. Добре е да избегнем капаните, които познаваме от миналото, но аз не съм съгласен, че има промиване на мозъци. Не, не може да се каже, че има мнения, които едва ли не са забранени. Вие сам си противоречите. Защото, ето, тук имате международна трибуна, изразявате своите мнения – А и тъй като споменахте европейската, гръцката държавна телевизия и случилото се с нея, ще обясня, че не му е тук мястото, само ще кажа, че сега обществената телевизия работи, има и обществена радиостанция с гаранции, които са законови. Мога да цитирам и цифри – Независимостта на медията обаче е абсолютно защитена. Нито едно гръцко правителство не може да застане на пътя и това е законов принцип. Може би в Европейския парламент нашето решение тогава е изглеждало твърде негативно, но нека ви разкажа една случка. Аз мисля, че в тази телевизия нямаше прозрачност и никой не я следеше. Примерно аз, когато бях журналист, отговарях за работата с медиите, работих по един скандал, свързан с правата на Champions League. Обществената телевизия им беше предложила 33 милиона евро за предавания в рамките на 3 години. Друг канал беше предложил 6 милиона. Ясно е, че първата оферта беше абсолютно неприемлива, особено в една страна, която е обедняла. Тогава казах, че ситуацията е скандална. Но ми се обясни, че не може нищо да се направи, защото правната служба ще състави становище. Аз казах, добре, какво от това? Обясниха ми, че договорът е подписан. Това ще ни кажат. Аз обясних, че трябва да се уволнят служителите в правната служба, но тогава пък ми казаха, ма не можем да ги уволним. Те имат безсрочни договори. Ами представете си в каква ситуация се намирахме вие Щяхте ли да търпите такова положение? И всъщност Шампионската лига това беше само върха на айсберга, само един от многото скандали с ЕРТ. Мисля, че реформа в тази телевизия беше невъзможна. И не ние трябва да носим отговорността за програмите. Всъщност, имайте предвид, че вече имаме радио Мегаро, имаме и обществена телевизия, която е абсолютно независима която стъпва на една здрава основа и тя ще предоставя на гръцките граждани цялата необходима информация и развлекателност. Благодаря. Благодаря ви. Ние искаме да се връщаме към въпроса, които вече сме обсъждали преди. Но можем да се извлечеме полки. Може би не трябва да говорим за държавна телевизия, за обществена телевизия – Разбрахме, че имате множество нови идеи и ви пожелаваме всичко най-добро през следващите 6 месеца по време на вашето председателство. Може би ще се виждате с колегите на различни прояви. За съжаление няма да можем да присъстваме на 15 април но се надяваме, че ще имаме други възможности за среща с вас. Отново искам да ви благодаря. Благодаря. Министърът, ако ми позволите, искам да ви отправя видеопокана. Ние разбираме, че в този период парламентът е силно ангажиран, но бихме могли да проведем дискусии чрез видеоконферентна връзка. Освен това, бихме искали да чуем а, ваше предложение по темата. Като госпожа Коста има и други а, депутати, които са силно ангажирани с тази тематика. Благодаря ви, господин министър. Довиждане. Точка разни няма одобряване на решението на координаторите. Вие разполагате с тях на обяд, не сте изразили възражение, така че считаме, че са одобрени. На 13 февруари е следващата ни среща. Благодаря на преводачите, беше ни приятно. На всички пожелавам приятна вечер. да, да е